благодарение на които има гаранция, че разширение ще има. Това, което решим сега, ще определи бъдещето. Благодаря. Рапортер Мункаят. Благодаря. Разширяването е важно за всички нас. Аз нямаше да председателствам това заседание, ако нямаше разширяване през 2004 година и мисля, че всички ние сме с радост ще приемем нова държава членка. Впечатли ме е, декларацията на комисаря. Той показа задълбочено познаване на темата. Мирът и помирението е ключов въпрос в историята на Европейския съюз. Колеги, изчерпахме тази точка от дневния ред. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на обяд. Следващата точка в дневния ред е изявление от заместник председателя на, на Европейската комисия, върховен представител на Съюза за външна политика и политика на сигурността по положението в Газа привличам вниманието ви върху факта, че след дебата няма да има процедура на спонтанни изказвания. най-напред има думата комисарят. Yes, е, uh, Uh, uh, Извинявайте, в моят в моите документи се споменава комисията, всъщност съвета. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Тече осмия ден от конфликта в Газа. Сигурна съм, че с нощи сте, с нощи сте следили събитията не по-малко внимателно от колкото аз. Със същата надежда, че ще влезе в сила прекратяване на огъня. За съжаление, нашите надежди не се оправдаха. разбирам, че са били водени интензивни преговори за евентуално прекратяване на огъня, което да влезе в сила в полунощ местно време, обявяването му всъщност беше отложено. Преговорите продължиха днес и е от жизнено значение те да успеят. Съветът за сигурност на ООН заседава с нощи, за да обсъди събитията и ще възобнови разговорите по-късно днес в Нью Йорк, ако това се окаже необходимо. През целия ден получавам съобщения за терористичен атентат срещу рейс в Телавив. Това не може да не бъде осъдено по най-категоричния възможен начин. Аз пожелавам бързо възстановяване на ранените. Европейския съюз повтаря силното си и непоколебимо осъждане на всички форми на тероризма, независимо от това откъде идва и, каква, и какъв е мотивът. Ние сме твърдо и непоколебимо против тероризма. Ситуацията на място е, е динамична. Продължават а, атаките и в а, Израел, и в Газа. Ние призоваваме за незабавно прекратяване на огъня и на военните действия. Прекратяването на огъня е стъпка към по-трайно решение. За тази цел върховният представител и заместник председател поддържа тесни контакти с важни фактори в региона и извън него. През последните дни тя осъществи контакти с Египет, САЩ, Израел, палестинската власт, ООН и Арабската лига. Тя беше съпредседател на министерската среща в Кайро Европейски съюз Арабска лига, където тя разговаря с, основ... с много важни фактори, в това число египетския министр и секр... генералния секретар на Арабската лига. Тя е, поддържа непрекъснат е, контакт е, с тези лица. Както е, сте видели, на 19 ноември съветът по външни отношения постигна споразумение за заключения е, за насилието в Газа и за усилията, които са необходими за прекратяване на огъня. Европейски съюз призовава за прекратяване на огъня и което е необходимо, имайки предвид ескалиращото напрежение и брой на загиналите. Европейския съюз осъжда изстрелването на ракети срещу Израел, извършени от Хамас и други групи. Това трябва да престане. Подчертаваме и необходимостта всички страни да спазват международното хуманитарно право. Защитата на цивилните лица трябва да се осигурява по всяко време, като припомня цялостната позиция за блокадата на газа. Този текст е балансиран консенсус, но и отразява ясна и категорична позиция на Европейския съюз по текущата ситуация. Той показва и единомислие Ситуацията в Газа постави Египет в основата на международните усилия за постигане на решение на проблема. В понеделник Европейския съюз изрази подкрепа за усилията на Египет и други фактори за прекратяване на военните действия под Европейския съюз подкрепя и мисията на генералния секретар на ОНЕ Сега Европейския съюз е готов да направи всичко, което е необходимо, за да насърчи всички страни да положат усилия за прекратяване на огъня. Госпожи и господа депутати, прекратяването на огъня е и в интерес на двете страни, не на последно място за цивилното население, което претърпя сериозни жертви и а, преживя физическа и психическа травма. А, загиналите от двете страни са трагично събитие. Ситуацията в Газа, която без друго е несигурна, се влуши. Хуманитарната подкрепа е на лице Граничният пункт на Керем Шалон е, остана отворена по време на враждебните действия. Но времето е недостатъчно. Световната програма за прехрана продължава да раздава храна. Ограниченото електроснабдяване на газа не пострада сериозно, но има недостиг на чиста вода и лекарства. Европейски съюз ще продължи да играе водеща роля в хуманитарната област е и отделя голяма част от програмата за помощ на Палестина за е, ивицата Газа. Това включва нашата е, подкрепа за бежанците в Газа, но и пряка финансова помощ в подкрепа на уязвими палестински семейства. Европейския съюз предоставя помощ за поддържане на жизнено важни дейности, особено в областта на здравеопазването и също така е, осъществява модернизация на е, граничния пункт, е, през който минават много доставките. Европейски съюз е готов да, да активира мисията АРЕКБАМ, когато условията за това са на лице, така че, така че условията за граничния пункт в Рафа да бъдат включени като отчита легитимните потребности от сигурност на е, Израел, Европейския съюз призовава да се спре контрабандния внос на оръжие в Газа. Заедно с това Европейския съюз призовава за незабавното и безусловно отваряне на граничните пунктове, за да може да преминава хуманитарна помощ стоки и хуманитарна помощ в и от ивицата Газа. Ситуацията в Газа е неустойчива, докато е политич... и това ще се запази, докато е политически отделена от западния бряг. Европейския съюз напомня своята готовност да подпомогне възстановяването на Газа в тясно взаимодействие с палестинската власт и израелското правителство в съответствие с резолюция 1860 на съвета за сигурност. Госпожи и господа депутати, повишаването на насилието в Газа на фона на сейзмични промени в политическият пейзаж в Близкия изток говори за несигурната ситуация в региона. Решаването на израелско-палестинския конфликт ще спомогне за стабилизирането на региона и ще бъде своя своего рода награда на тези, които имат ангажимент към ненасилието. Европейски съюз е за подкрепя стремежите на Палестина за държава и на Израел за сигурност. Спирането на огъня, ако бъде е, е, реализирано правилно, ще бъде необходимо на недостатъчно условие, необходимо устойчиво решение за газа. Тази потребност е по-спешна от всякога. Това е дългосрочно решение, което да не доведе до нов кръг насилие. За тази цел и когато е възможно, Европейския съюз ще засили контактите със своите партньори в рамките на четворката и с други ключови фактори, за да проучи всички възможности за създаване на нова динамика в мирния процес. Госпожи и господа депутати, получих информация току-що, че Египет е, получи, е изразил съгласие за спиране, за прекратяване на огъня. Ще търсим потвърждаване на тази информация. Исках да ви кажа без забавяне за това събитие. Благодаря ви. Благодаря и аз. Благодаря за подробната информация от страна на съвета. И сега имаме оратори от името на политическите групи. Господин Салафранка. Благодаря, господин председател, госпожо представител на съвета. Уважаеми колеги, отново картините на ужаса в Близкия изток са пред нашите очи. Загиналите деца, екзекутираните като заподозрени в шпионаж за Израел в ивицата Газа, загиналите на израелска територия от ирански ракети, 45 000 офицери от резерва мобилизирани отново, това гледаме по телевизията и слушаме по радиото. Дипломатическо, дипломатическа активност, присъствие там на место на Хилари Клинтън и на Бан Кимун. Заплахи от страна на Сирия за блокаж в Съвета за сигурност на ООН. Очевидно е, господин председател, че няма нужда от повече думи след това описание на сериозното положение там. Освен, освен че непрекъснато осъждаме и заклеймяваме, сега дойде ред да се борим за гарантиране на примирие, за да подкрепим умерените сили там и за да спасим гражданското население. Альтернативата вече знаем от 2008 година 1400 жертви и знаем, че сега обстоятелствата определено са още по-трудни. Фрагментирана палестинска кауза, избори в Израел през януари месец и ядрена ескалация в Иран. И така, госпожо представител на Кипърското председателство, какво трябва да направи Европейският съюз? Да подкрепи, да подкрепи решително примирението. Това разбира се няма да означава стабилност в региона, освен ако не изкореним причините, дълбоките причини и омразата, която подклажда огъня на насилието в Близки изток. Благодаря. Благодаря. От името на социалистите госпожа Декайзер има думата. Благодаря, господин председател. Аз се радвам за това, което казахте вие, госпожо, за спирането на огъня. Този процес трябва да се засили. Стига вече е, такива жертви, цивилни жертви, деца и жени. Мисля, че трябва не само да се закрепи процеса, но трябва да се даде възможност за един положителен демарш от президента Азад, Асад. Но имаме същото ескалиране на насилието, което от израелска страна се изразява в една несигурност от към арабска страна, се изразява в изпращане на ракети. А, газ, ивицата газа не е изолирана и операциите са част от натиска, който упражнява Махмуд Абас. Египт, е, Египет играе, кът, играе ролята на посредник. Грежата, грижата ни нас е за сигурността на Израел. Това е реална грижа. А, би трябвало да а, се спазват моралните и исторически а, о, условия. Южен Судан също така е с неопределени граници. Не е нормално от 85 е, година този въпрос да не е решен. Ние трябва да. Ам, обърне внимание на всички, които смятат, че е, решението на проблема е само чрез сили. Ние не искаме палестинците да платят цената. А, е, ние се радваме, че Египет иска да участва като посредник за решаване на кризата. Изразявам съболезнованията си на жертвите на кризата, но ние трябва да осъзнаваме нашата отговорност в тази криза. Либерали благодаря от името на групата на либералите. Госпожа Нейц Аутенбрук има думата. Господин председател, госпожо министър, господин комисар. Вече 10 години се водят преговори и беше казано, че се давим в кръвта на децата от това беше казано преди 10 години. Насилието продълж, продължава. И сега сме свидетели на нов епизод от тази кървава поредица. Вече не е необходимо да знаем кой, кой започна, защото ако се върнем достатъчно назад във времето, винаги ще намерим някой, който е започнал поредицата от действия. Ние смятаме, че може да бъде сключено примирие и прекратяване на огъня благодарение на посредничество на Египет и се надяваме, че това прекратяване на огъня ще бъде устойчиво. Искам да се присъединя към всички колеги, които казват, че трябва да положим усилия да се премахнат първопричините за конфликта. Това ще стане възможно, когато бъдат гарантирани мира и сигурността на Израел и когато се гарантира е, палестинската държава. Надявам се, че промените в региона и събитията през последните няколко дни е, ще убедят всички, че статуквото не е устойчиво, не е стабилно и трябва да направим всичко възможно, за да намерим едно мирно решение, е, което да е приемливо и за Израел, и за останалите. Председателят, благодаря. От името на зелените, господин Комбендит. Благодаря, господин председател. Да, наистина време е вече да кажем нещата чисто чисто, просто и откровено. И чистата и проста истина е, че не с бомбардировки, нито с атентати ще успеем да построим палестинска държава. Не и чрез колонизиране, не и чрез лишаване на палестинците от перспективи, този наш Европейски парламент трябва най-накрая да се нагърби с отговорностите си. И в какво се изразяват те? Да покаже, да защитава стратегиите, които ще доведат до мир. А те са ясни. Трябва да подкрепим без всякакви колебания разрешението и разпределението на ролите между, еги, между държавата Израел и палестинската власт. Ако нашата стратегия не държи тази линия, няма да стигнем до мир. И за това резолюцията, като ще гласуваме утре, призовавам ясно да кажем, че подкрепяме стратегията на президента Абас, да отиде в ООН и да поиска статут на наблюдател за палестинската автономия. Ако не изискаме разблокирането на газа под международен контрол, то няма да умиротворим региона. Не може милиони и половина палестинци да живеят в затвори, да очакваме да се държат разумно. Разбира се, че е страшно това, което прави ислямският е, джихад. Да, разбира се, че е страховито да обстрелваш държавата Израел, но това ще се приключи, когато тези човешки същества в ивицата Газа имат перспектива за живот. Разбираемо е, нали така? Да, трябва да запазваме идентичността и сигурността на Израел. Трябва обаче да признаваме и Палестина и да подкрепим президента Абас в ООН. Благодаря, господин президент. Благодаря. Следващия оратор. Всъщност, готов ли сте да отговорите на синя, въпроса синя карта? Добре, моля да задам въпроса. Да, благодаря. Господин Кон Бендит, смятате ли, че усилието да се отвори евицата газа за економически и а, хуманитарни дейности е възможно и дали не може, няма да има друго насилие от страна на Иран? Да, скъпи колега, ще ви кажа, Следното. Мислите ли, че блокажа на ивицата Газа спря обстрела с ракети? Не. Тоест, повече от хиляда ракети бяха изстреляни след блокажа. Може би не е зле да се опитате и вие да разберете, че блоки, блокажа не дава резултат, така че защо да не опитаме с разблокиране под международен контрол. Това ще бъде всъщност форма на контрол. Ако няма и докато няма международен контрол, масиран такъв, докато не разрешим, докато не вдигнем ембаргото и не разрешим на доставките да влизат безпрепятствено на а, територията на палестинската автономия, ще имаме безпрепятствено влизане и на ракети там. Благодаря. Председателя, благодаря. Следващия оратор от името на групата на европейските консерватори и реформатори, господин Танов. Е, господин председател, това е една неизбежна човешка трагедия, която е резултат от ескалацията на изстреляните ракети, насочвани към цивилни обекти, което доведе до смъртта на пет души в Израел. Всичко това е нарушаване на член 51 на Хартията на правата на човека. Израел има право да иска възмездие. Е, изстрелват се ракети срещу гъстонаселени цивилни райони. Групата на ЕКРА подкрепя решението с две държави, с една жизнеспособна палестинска държава. Ба, но това няма да може да стане тогава, когато газа се управлява от банда терористи, които искат да да разрушат държавата Израел. Ние подкрепяме модерното политическо ръководство на президента Бас. И е, не съм убеден също така от е, призува да се вдигне блокадата. Е, дали може да се гарантира, че няма да се вмъкнат имат оръжие, например, от Иран чрез кораби. Последното нападение, при което бяха убити 10 души, прави позицията на Египет много по-тежка. Председателя, благодаря господин Танок. Готов ли сте да отговорите на въпрос с, с синя карта? Винаги съм готов. Господин Мърфи, а, господин Мърфи винаги прави бели от другата страна на залата. Господин Танок, смятате ли, че тази атака срещу народа на Газа има нещо общо изобщо с защитата на Израел и народа на Израел? Не, не смятате ли, че това е свързано с изборите през януари? Не смятате ли, че този конфликт стана след убийството на едно 12 годишно момче, което играеше в футбол в Газа. И как можете да обясните така наречените хирургически атаки, които биват 150 палестинци? Как са те хирургически? Основната разлика е, че Израел не насочва ударите си е, безразборно към цивилни цели. Целта там е военни цели. Естествено е трагично, ако се случи, че е убит цивилен гражданин. Целта е военни, военната инфраструктура на газа, а не хората. Както каза господин Танок, винаги е готов да отговори. Имате думата за още един въпрос. Господин Танок, винаги се възхищавам от а, вашите познания по въпросите, по които говорихте. Сега споменахте обаче някакви събития, като че ли това е било някакво упражнение по стрелба в Близкия изток. И бих искал да ви запитам, не смятате ли, че събитията, които стават там, би трябвало да ни напомнят, че трябва да намерим справедливо политическо решение за Близкия изток и да започнем сериозни преговори на принципа на две държави, които живеят в мир. Господин Тано, аз съвсем ясно казах в изказването си, че подкрепям решението с две държави, които живеят една до друга в мир. Всички ние подкрепяме това, разбира се. Това, което е необходимо обаче, спирането на терористичните дейности и мерки за изграждане на доверието, за да може двете страни да седнат на масата на преговорите под ръководството на квартета, когато валят ракети, едва ли ще можете да имат доверие да седнат и да договарят двете държави. Сега от името на ЕФД, господин Байлдер. Благодаря, господин председател. Една предварителна забележка. Дебатът е осъглавен. Ситуацията в Газа може би ще бъде по-добре да се говори за ситуацията в Израел и Газа. Всъщност, дъждът от ракети над Газа е, и от е, страна на е, Хамас доведоха до това драматично положение. Застрашен, застрашен е живота на множество израелци, както и на инфраструктурата. Тук става дума за два задължителни елемента за една резолюция на Европейския парламент. Аз включвам участието и на Палестина и на Израел. Очаквам от всички институции да вземат отговорна позиция по този хроничен конфликт и да има ясна позиция спрямо тези сили, които са против съществуването на Израел. Това е изключително важно. Благодаря за европейската левица, господин Ярик. Благодаря. Нещата наистина са драматични и политиката трябва да замести насилието. Нашият Европейски парламент следователно трябва да гласува ясна и единогласна резолюция по посока на разрешаване на конфликта и създаването на две отделни държави. Това обаче в никакъв случай не оправдава нещата такива каквито са в момента. Там нещата са поставени колонизатор срещу колонизиран. Ако непрекъснато сочим с пръст Хамас, като наш контрагент, то всъщност лишаваме палестинската автономия от легален представител, каквато, какъвто има. Това е хула срещу тях. Нито една политическа инициатива всъщност не бе подета съгласно международното право. И това отклажда огънят на интегристите там. Ембаргото и колонизацията са неприемливи вече като политически действия. Както преди години, така и днес и политиката на държавата и Израел се основава на насилие. Тази гражданска герила в момента, която се развихря там, се използва като изборен механизъм. Затова ние трябва да се намесим в защита на международното право и то по силата на член 2 от споразумението за партньорство. Борбата на Абас за признаването на Палестина като асоцииран член – трябва вече крайно време да се увенчае с успех. Четем писмо на жителка на Газа до министър-председателят на държавата Израел и в това писмо пише, ако се вълнувате от нашата съдба, престанете да ни защитавате с ракетен обстрел. Започнете операция Надежда за бъдещето. И аз искам да направя тези думи на обитателката на ивицата Газа, мои собствени. Благодаря. Благодаря. Господин Белдер дигна синя карта. Бихте ли искали да отговорите? Имате думата, господин Белдер. Благодаря, драги колега Ярик, както своя ирландски колега прави същата инсинуация, прави връзка между ескалацията на насилието и Израел. имаме един въпрос на какво се основавате, като правите тази инсинуация. Тя е особено сериозна и не издържа всички, които следят ситуацията през последните месеци, виждат, е, че нещата ескалират и именно от Хамас е, с участието на различни групи, е, свързани с Алкайда. Това, всичко това, което ви казвам, е доказано. Това, което казвате е фалшиво. Първо, Хамас от 4 години играе роля на модератор и Ислямският джихадист е, джихадизъм е този, който провокира изстрелването на ракетите. И факта, че, е, че беше убит военният ръководител на Хамас, който договаряше Примирието е убийство, насочено именно към ескалация на напрежението, както преди 4 е, години преди изборите в Израел. Госпожа Доци има думата за една минута. И приветствах, приветствам новините за евентуалните новини за спиране на огъня. Надявам се, че това прекратяване на огъня ще донесе стабилност и мир в една много остра ситуация. Ние тук в парламента трябва единно, да бъдем единно да бъдем единни, като осъждаме нападенията в Израел. Трябва да защитим Израел в настояването му гражданите да живеят без да бъдат обстрелвани с ракети. От... Ние като че ли не забелязваме някои неща. Позволихме много неща да се променят от едва след като събитията станат толкова напрегнати, забелязваме. Ние трябва да бъдем честен посредник. Ние трябва да започнем и усилия, без да, преслед, да, да започваме кампания за държавност в ООН, а да предприемем усилия, водещи към дългосрочно решение. Готова ли сте да отговорите на въпрос с, с синя карта? Заповядайте. Сигурността на Израел и защитата на гражданите ще се осигури, като се осигури като се отложи декларирането на Палестина от ООН. Като знаем демографските характеристики, това застрашава сигурността на Израел. Това ли искате да кажете? Благодаря на колегата за въпроса. И имам много опит от усилия за мир в мой избирателен регион, за да се изгради траен мир ние трябва да изградим доверие. Не смятам, че ще изградим доверие като следваме други приоритети. Е- единственият ни приоритет трябва да бъде доверието между двете страни трябва да видим кое е необходимо, за да се върне Израел на маста на преговорите. В не по-малка степен, отколкото и палестинския въпрос. Така че това е въпрос на изграждане на доверие, на това да сме честен посредник и да бъдем балансирани в своите дейности. Председателят, благодаря. За да обобщи дебата. Председателството на съвета има думата. Уважаеми господа евродепутати, аз в момента искам да ви потвърдя следното, а именно прекратяването на огъня е факт. Така научихме от Мохамед Амер, външен министр на Египет и Хилари Клинтър, държавен секретар на Съединените щати. Пресконференцията се проведе преди няколко минути и в 7 часа тази вечер се предвижда началото на прекратяването на огъня. Уважаеми госпожи и господа евродепутати, чрез този дебат Европейският парламент всъщност демонстрира отново тревоги, тревогата си, грижата си за цивилното население в региона, както и непоколебимата си подкрепа за траен мир там. 130 загинали в Вицта Газа, 5 в Израел и само, и само миналата нощ. Невинни жени и деца и от двете страни невинни цивилни граждани, хванати в клопката на този конфликт. Това си заслужава нашият а, твърд ангажимент в търсенето на трайно решение. Журналистите също паднаха жертва в този конфликт. И затова се обръщам с изречен призив към Израел да пази цивилното население там при всякакви обстоятелства. Екзекуциите на седем палестинци по улиците на Газа през миналите дни от военизирани парамилитаристични групировки е всъщност грубо нарушение на човешките права. Процесът на умиротворяване на региона е ключо за постигането на траен мир. И не бива да забравяме, че положението в Газа също така на свой ред доведе до обтягане на отношенията на западния бряг на река Йордан с съответните жертви на 18-19 ноември по време на демонстрации там. зачитането на палестинската държава, на палестинската автономна власт е условие за успеха на процеса признаването на властта на президента Абас. И това е постановено така още в споразумените подписани през 2011 година. Винаги сме се стремели към альтернативи, които да зачитат и да разрешават проблемите както на едната и на другата страна. Ескалацията на напрежението като тази, на която бяхме свидетели миналата събота и неделя, е трагедия. Трагедия. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Уважаеми колеги, имало едно време в съветската сфера на интерес, както го нарича